Председателят. Добър ден! Започваме отново заседанието. Имате протокол и приятите текстове. Имате ли коментари? Не приема се тогава протокола. Следваща точка от дневния ред са дебатите за нарушение на човешките права, демокрацията и правовата държава. Първият дебат е за Демократична република Конго, масовите насилвания в провинция Южно Киво. Някой ми е взел списъка с изказващите. Започваме с първият заявил оратор, господин Танок. Демократична република Конго е много грешно име. Тя не е демократична и не е функционираща република. Ако беше така, правителството ще да предприеме някакви действия да предотврати масовите изнасилвания и да накаже отговорните за това. Но в тази страна цари анархия. Масовото изнасилване в провинция Южно Конго е пореден е, епизод от толкова трагичната история на Конго. Тези престъпления са извършени от бивши е, възстанници, но извършителите едва ли някога ще бъдат изправени пред правосъдието. Но все пак ние не бива да представаме да се опитваме да се справим с безнаказаността. Международния наказателен съд е органът, където трябва да се решават тези престъпления и да евентуално да се търси някаква надежда за жертвите на подобни престъпления. И ние в парламента не можем да пренебрегваме това, което се случва там. Следващия оратор, господин Румева и Руеда. Благодаря. Всъщност ние трябва да си припомним, че всички ние сме отговорни за това, което се случва в Конго. И има резолюция на ООН и в нея се казва, че е задължение на всички държави да сложат край на това насилие и да подведат под съдебна отговорност престъпниците. Ето защо Отговорността трябва да се поеме от, от правителството на Конго и от ООН. Например, правителството на Конго трябва да постави като приоритет преследването на престъпления, свързани с изнасилване, с сексуално насилие, за да може да се повиши разбирането и информираността на населението там колко масово и страшно е това престъпление. На второ място 2008-2013 година. Това е период, през който се поставя като приоритет борбата срещу сексуалното насилие за да може да се предоставят медицински, социални и други видове подкрепа на жертвите на тези изнасилвания. Благодаря. Да, госпожа Трайфал, една минута. Уважаеми колеги, отново и за нещастие нашия парламент трябва да осъжда подобни събития Масо изнасилване. В е, Конго. Има проблем с микрофона. Ако можете да се преместите, казва председателката, става ли така? Чувате ли ме? Себо? Себо? Окей. Екскюзи Ok. Извинете ме. Госпожо председател, уважаеми колеги, за пореден път с нещастие нашия парламент трябва да осъжда подобни изнасилвания масови в Конго. Особено в Южно Конго това се чу, случва често. Ние не можем да осигурим защита на Конго, нито правителството. Ние трябва да искаме от правителството да внесе сигурност на своя територия. Очевидно няма никаква координация между помощите, които се отпускат на тази страна и трябва да има условия за отпускане на хуманитарни помощи. Ако продължава да се търсят военни начини за решаване на проблема, няма да се постигне нищо. А международната общност няма смело да предприеме някакви стъпки. Медиите също имат ключова роля, която не си изпълняват, защото общественото мнение също трябва да бъде известено за тези неща. Благодаря. Сега госпожа Шалки, една минута. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар, колеги. Насилието срещу а, жени, а, сексуалното насилие като цяло е престъпление срещу човечеството. Ние трябва да направим необходимото, а, за да а, се установи истината. ООН също би трябвало да проведе независимо разследване. Международната общност, включително и медиите, трябва да информират а, общественото мнение в света, защото сексуалното насилие поради социалните и обществени табута а не се популяризира и не се разбира колко масово е. Това означава, че ние трябва да бъдем на штрек и да не допуснем да се превърне в рутинна практика страданието на хиляди жени, които страдат мълчаливо Надяваме се, че в Демократична република Конго ще можем да премахнем това а, престъпление. Благодаря, госпожа Декайзер. Благодаря. С много емоции, с много яд и мъка се връщам към тази тема за изнасилените жени в Конго. Не за първ път се случва това. И искам да кажа, че не вярвам, че сме толкова безпомощни. Говорихме какво се решава в ООН, говорихме за мерки, които се предвиждат в самата страна, говориме за правораздаване, но при преговорите с Конко трябва да се постави въпроса и на политическо ниво. Там говори се, че има гражданска война, но има и други неща, които изключително ме възмущават. Аз съм се срещала с тези жени и те дори нямат право да прекъснат бременността си. Тоест, има деца, които са нежелани, родени, отхвърлени от всички. И така че, е, колеги, не само трябва да издаваме резолюции по спешност, трябва да работим и за законодателството, което позволява аборти в случай на нежелана бременност при изнасилване. Защото се раждат деца, които не са искани, не биват възпитавани, биват отхвърлени от цялото общество. Това е въпрос на човешки права и трябва да подемем този доклад и на други места. Не е допустимо да се случват такива неща. Благодаря сега от е, името на политическите групи, от името на НП, господин Качмарек. Една минута, моля. Госпожо председател, дами и господа, ситуацията в Южно Киево наистина е изключително тежка. Това продължава с години, но сега се изостри изключително много от началото на тази година. Лекари без граница помагат изключително, на изключително голям брой жени, жертви на изнасилвания. И а, наистина тези масови изнасилвания стават като че или някаква сатанинска практика. насилието а, наистина не може и не трябва а, да ни кара да замълчим не се върши кой знае колко, а, за да а, се помогне на жертвите на тези масови изнасилвания. А, дори понякога армията а, в, а, стра, в Конго а, е, вместо да а, предпазва населението, извършва такива престъпления. Ето защо трябва да заведем пред съда виновниците. Благодаря, госпожа Гомес. Сексуалното насилие в провинция Южно Киво е по вина на отговорните лица там и те трябва да бъдат подведени под отговорност. Не бива да се повтаря това, което се случи там. И би трябвало това да бъде приоритетна задача за нас и да стане поименно о, назоваване на виновниците, така че те да бъдат наказани, да бъдат осъдени. Естествено, че и полицейските части, и военните части в е, Южно Киево носят своята част от отговорността. Винаги в е, рамките на нашите двустранни отношения е, и на споразумението за партньорство трябва да опоменаваме колко важни за нас са правата на човека. В някои е, части на провинцията има е, и нарушения срещу граждани на Ангола. При всички положения става дума за е, човешки съдби и всичко това, което се случва в Шикая, трябва да бъде преустановено. Госпожа Билбао има думата от името на либералите. Благодаря ви, госпожо председател. Отново жените са жертва на конфликтите. В Конго се извършват масови изнасилвания и това е, така да се каже, масовото оръжие, което се използва от една от връждуващите страни. Всеки път трябва да си даваме сметка, че и в рамките на търговските взаимоотношения ние можем да подпомагаме чрез доставки на определени стоки връждуващите страни. На всяка цена трябва да подкрепим жертвите, трябва да направим необходимото, за да спрат изнасилванията. Конфликтът трябва да бъде успокоен. Благодаря. Господин Танък от името на европейските консерватори. Тук в залата сме малобройни, но все пак сме тук. И затова призоваваме от името на Европа нашия глас трябва да бъде чут. В е, Конго цари анархия, но от друга страна властите са много силни те държат всички видове власти в своята е, ръка. Военните е, решават за живота и смъртта на хората. Това е ужасно. Европейският парламент отново се занимава с тази тема и отново настояваме пред правителството на Конго да защити своите граждани. И, действително, както каза господин Качмарек, трябва да намерим начини и да помислим как се разходват парите на европейските данакоплаци. Господин Белдер от групата за консерватори и реформатори. Благодаря, госпожо председател. Преди няколко часа проведох дълъг телефонен разговор с един холандски а, служител на ООН и там с него разисквахме изострянето на конфликта в страната трябва да фокусираме днес след обед вниманието си върху а, насилието, което в момента се развихря все повече в Конго, в Южно Конго. И да се а, пропуска в изказванията или покрай ушите а, страданието на толкова много хора е не, най-малкото нехуманно. Трябва в същото време да не забравяме, е, че а, за жертвите и за семействата също е много опасно. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Престъпленията срещу човечеството, за съжаление, с, с 50 годишна традиция в Конго. В Конго, като белгийска колония, населението е било принуждавано да работи при нечовешки условия в плантациите за каучук и други е, сектори на селското стопанство. От 50 години е, на дневен ред са изнасилванията, нарушенията на човешките права. Е, става дума за дяволски кръг е, който е на гърба на поколения в Конго, а европейската общественост е безсилна и не може да направи нищо. Човешкото достоинство е потъпкано. Човешкият живот няма стойност. Изнасилването се смята за позор, особено когато резултатът е бременност и раждане на незаконно родено дете. Тогава жената бива е, изгонена от собственото и семейство и не може да разчита на помощ. Много, много рядко извършителите на тези ужасни престъпления е, биват е, преследвани от компетентните органи и наказвани. Обикновено жената е изоставена сама на себе си. Би трябвало при всички положения да предприемам необходимите международно-правни усилия, за да възстановим правата на човека в Конго. Госпожа Маковей има думата. Това е следващият оратор. Благодаря. Всички, които съждат престъпленията в Южно Киево и насилието като оръжие, ние се обединяваме към техния глас. Много често и извършителите на тези престъпления са войници, членове на въоръжените сили – подобни извършители никога не биват наказани. Ние трябва да защитаваме жертвите. 170 са те до този момент. Има свидетели, които могат да дадат данни пред една независимо следствие, за да се търси е, съответните извършители да си понесат е, вината, за да няма безнаказаност. Комисията трябва да търси начин за справяне с това сексуално насилие и възможности за отпускане на допълнителни мощи на жертвите. Господин Палеклис. ir Demokratinėje Kongo Respublikoje šį nusikaltimą. Seksualните престъпления са всъщност едни от най-отвратителните престъпления в Демократична република Конго този тип престъпление се разпространява като епидемия и не се прави кой знае какво от обществеността извън страната. Миротворците на ООН са там в Конго, обаче не могат особено много да предотвратят или да намалят този а, тип престъпления и дори не могат да защитат жертвите и техните семейства. Разбира се, в основата на всичко това са онези, които са експлуатирали страната и са предизвикали част от проблемите. Благодаря, госпожо председател. Това е една изключително трагично събитие, скандално. Конго се превръща в столицата на изнасилванията на света – в тази страна също така се изнасилват, така да се каже, и природните ресурси. Е, пари, подобни пари финансират режима, който извършва насилие. Последиците са изключителни тежки, включително и за нежеланите деца, родени от тези изнасилвания. Трябва да се опитаме да подтигнем правителството да действа с известна разумност, да се бори с безнаказаността и евентуално да изправи пред съд е, извършителите. госпожа Крето. Și condamnăm cu toată fermitatea, nu numai Поли... Ние осъждаме положението в е, Конго и престъпленията, които се извършват там но също така и пасивността на конгуанските власти. Е, в последните месеци само 12 е, служители на армията са били изправени пред съд, докато последните 10 години са изнасилени стотици хиляди жени. Тоест всеки час биват изнасилени по 48 жени. Това се случва, защото има култура на безнаказаността, защото има табута, които изключват тези жени от своите семейства, ако те се обявят, че са изнасилени. Смятам, че всички жертви на насилие могат да ни помогнат. Затова призовавам и комисията да засили своите действия, да отпуска им медицинска помощ, както и международните организации да търсят изправяне на престъпниците пред съда. Европейските ръководители трябва да могат да отпускат също така и убежище на всички тези жертви на насилието в Европа. Преминаваме към процедурата за спонтанни изказвания. Няма да мога да дам думата на всички но ако си спазвате времето, ще видим как върви. Господин Асая. Благодаря, госпожо председател. В източната част на Конго имаше нестабилност и войни в продължение на много дълги години. Сексуалното насилие си беше превърнало в престъпление широко разпространено престъпление. Броя на изнасилените расте непрекъснато в съответствие с различни доклади на международни организации – и дори някои от тези изводи представят картината много по-страшно, отколкото е, се проявява в статистиките на ООН. Въоръжени милиции също а, вилнеят там. Ето защо смятаме, че Европейския съюз трябва да използва силно, е, позицията си на силно влияние в Конго, за да се направи нещо и да се помогне и на ООН за това. Благодаря, госпожо председател. Постоянните и многобройни нарушения на закона трябва да бъдат, разбира се, осъдени и едно от най-ужасните от такива престъпления е изнасилването на жени. Освен това, още по-страшно е, че основните изнасилвачи са военните. Много често в определени части на Конго цели семейства стават жертва на изнасилвания и те остават с психически белези до края на живота си. Ето защо е изключително важно да защитаваме също така и жертвите за да получат те адекватна правна и психологическа е, помощ. Благодаря. Sunt profund indignat de violurile în masă care au avut loc în iunie în sudul provinciei Kivu. Аз съм изключително възмущен от тези масови изнасилвания в Конго. В последните 20 години в Конго има толкова насилие, толкова много жертви, повече колкото от Втората световна война. И там има огромни нарушения на човешките права. Ние трябва да бъдем солидарни, трябва да търсим наказания за извършителите, а също така е едно дългосрочно решение на проблема и то бързо. Европейския съюз трябва незабавно да отпусне финансова помощ за борба с сексуалното насилие. И основният ни приоритет трябва да бъде адекватни медицински грижи, възможност за връщане на тези жени в нормалния социален живот и възвръщане на техния статут. Госпожо председател, Два пъти в е, Комисията за правата на човека е, имахме посещения от Южно Киво. На два пъти е, обсъждахме с тези хора, които ни информираха за зверствата в тяхната провинция. За съжаление и миналата седмица трябваше да чуем, че през миналата година представителите на Европейския съюз е, не са успяли да се срещнат с жертвите, с жените, които са жертва на изнасилване, за да изслушат техните искания и техните жалби. Затова се обръщам към вас, госпожо комисар. Комисията би трябвало да коригира поведението си. Не е приятно да чуваме, че дори в рамките на тези малки за нашите мащаби проекти не се прави необходимото за тези хора, които са много пострадали. Госпожа Кохла, войната в Демократична република Конго донесе и много сексуално насилие, особено в областта на Южно Киво. И е ясно, че мисията на ООН е там не успява да изпълни задачите си. Сексуалното насилие се използва като оръжие в тази война. Непрекъснато има изнасилвания, които ние трябва да осъдим. Това просто е една трагедия. Твърде много време изтече, а не сме направили нищо. Трябва да се прекрати това масово изнасилване в Киво. Демократична република Конго – трябва да има за свой приоритет е, оказването на помощ на жертвите и изправянето на извършителите пред съд. Благодаря ви. Съществува дефицит в съдебната система на Демократична република Конго. Затова е особено важно, е, че се създаде е, мисия, която ще започне да действа в е, Конго през 2012 година. Това е мисия на ООН, която ще замести МУНЕСКО. Важното е във всеки случай, тъй като вече имаме опит с подобни мисии, тя новата мисия да реализира своите задачи и да предпази, да защити населението от е, нарушения на правата на човека. Необходими са не само резолюции, в които да декларираме нашата солидарност и да осъждаме престъпленията, необходими са конкретни ефективни действия през 2013 година и през 2012 година ще трябва вече да отчитаме добри резултати, а да не стане така както през 2003 година, когато отчетохме множество жертви, желихме за смъртта на много хора, но в крайна сметка след това не последва нищо конкретно. Благодаря ви. Много престъпления се извършват в Конго и жертвите им биват изключени за винаги от обществото. Много е притеснително това, че има безнаказаност, особено за армията, за членовете на парламента. Трябва правителството да започне да защитава своите граждани. Трябва да се извършва обективно разследване – трябва да изготвим и програми за приобщаване на жертвите и не само да отпускаме пари, но и да има законодателство срещу продуктите с суровини от провинция Киво. От своя страна, аз е, искам да осъдя и тези, които само се опитват да броят колко са жертвите в Конго. Много е лесно да се прави това, но ето госпожа Декайзер, примерно, е била там на място. Тя може да види със своите очи ужаса, ужасното положение на жените и децата там. Всичко това трябва да бъде прекратено. Ние в Европейския парламент трябва да настояваме извършителите да бъдат наказани. Трябва да отпускаме медицински, психологическа помощ, правна помощ на всички жертви. Те трябва да бъдат включени в една програма за защита на международно ниво. Всички женски организации трябва да реагират, за да се прекрати тази практика. Господин Кашман. Благодаря, госпожо председател. Ще съм кратък. Тези масови изнасилвания продължават вече десетилетия. Затова трябва да предприемем незабавно мерки, да подпомогнем НПО-тата, да помогнем на болниците, които се опитват да помогнат на жертвите. Искам да се обърна към вас, госпожо комисар. Нека да бъдат набрани средства, за да може да се снабдат тези болници с средства и медикаменти, но в същото време ние трябва да да разберем, че ние и комисията сме тези, които трябва да бъдат водачите. А сега искам да дам думата на комисар Даманяки. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички уважаеми членове на Европейския парламент за интереса към тази ужасна ситуация в Южно Киво, където банди, престъпници изнасилват жени в масови размери. Това са дезертьори от конг... конгуанската армия и това е едно ужасно престъпление – което предизвиква загрижеността на всички нас. Това прави още по-важна необходимостта да разясним абсолютно всички обстоятелства около извършването на тези престъпления и да изправим пред съда а, престъпниците. Ето защо сега Монуско трябва да бъде подпомогната, за да можем а, мисията, която разполага с мандат за използване на всички необходими средства за защита, да свърши добре своята работа, за да може да бъде раздадено правосъдие. Това обаче не е достатъчно. Ето защо всички ние трябва да си зададем въпроса какво още трябва да се прави по-нататък, включително и пред съвета за сигурност, но не и Монуско. Раз... Естествено е, че подкрепата за жертвите е, трябва да бъде естествен а, приоритет. И това го правим. След това оказване на медицински услуги и грижи за здравето на пострадалите. Знаем, че приоритет на всички нас е здравеопазването и искам да ви информирам, че Европейския съюз е а, сред лидерите на а, държавите в света, които предоставят такава помощ. Тези усилия ще продължат. Уважаеми членове на парламента, сексуалното насилие и изнасилванията продължават да бъдат основното масово престъпление и 15 000 са изнасилванията за 2009 година. Това е много сериозен въпрос, наистина, и се надяваме, а, че ще можем да подпомогнем конголи, а, конгуанското а, правосъдие а, да свърши своята работа. В източните територии на Република Конго в продължение на десетилетия има конфликти и а, много са въпросите, които трябва да бъдат конкретизирани, за да могат да бъдат разрешени. Подчиненият а, статут на жените а, на територията на цялата страна в семейството е нещо, което не помага по отношение на въпроса, за който говорим. И както каза и госпожа Декайзер, това а, трябва да бъде премахнато. Не трябва да забравяме, че този тип конфликти в много случаи ангажират групи, които нямат никакъв политически дневен ред и по- много от тях идват от съседни страни. Това прави нещата по прилагането на а, закона още по-трудни. Освен това, участието на някои отделни елементи от силите за сигурност, а, армията и полицията в тези масови престъпления не помага особено много. устойчивостта на постиженията, които а, бяха направени в економическата, социалната и политическата сфера в момента са поставени под заплаха конгоанските демократични сили и бъдещето на страната е поставено под, под голям въпрос. Ние се опитваме да поддържаме добри отношения с Конго по въпросите на сигурността много често и на медицинското обслужване. Например, Европа е разположила а, а, специализиран екип, който да се занимава с жертвите на сексуалното насилие. Необходимо е обаче да се продължи тази подкрепа. Властите на Конго и държавите членки ам, имат поредица от споразумения, които подпомагат а, тези дейности. Конгуанското правителство трябва да покаже лидерските си качества. Благодаря ви, госпожо комисар. Приключваме дебата и ще гласуваме днес след обед. Втората резолюция е Индонезия и